преводачи успешно пенсиониран един ден. И сега преминаваме към последният доклад относно индустриалните региони в Европа. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо заместник председател, уважаеми колеги. Индустрията в Европейския съюз винаги е била двигател при създаване на работни места и насърчаване на растежа и иновациите и е, държавите могат по-лесно да излязат от финансовата криза с силна индустрия. Европейската комисия осъзна това и за това тя сега работи по нова економическа индустриална стратегия. Но според мен тази стратегия и липсва регионалното политическо измерение. Индустрията не работи в празно пространство. Необходими са и е, суровини, работна ръка, също така изследователски е, институти, но и финанси, поради което градските и селските райони би трябвало да получат нова роля. Обикновено градските райони са индустриалните райони и те имат своите плюсове и минуси. Европа има много силна въгледобивна промишленост, която се преструктурира през последните години. Например, Рурската област, областта около Лютих, около Лил. Всички тези региони разполагат с целия потенциал на индустриални райони, но според мен те не са достатъчно обхванати от инструментите на Европейския съюз. Нека да вземем, например, замърсяването на почвата. Множество индустриални терени не могат да бъдат използвани, защото почвата е силно замърсена. Нито един инвеститор не желае да поеме това бреме и за това трябва да се използват обществени средства, трябва да бъдат използвани и регионалните фондове в достатъчна степен. Преди е, имаше общностни инициативи и аз искам да посоча, че се мисли отново за използването на тези инструменти. Има обаче стратегически проблем. За да може да се развива една индустрия успешно и необходима регионална стратегия. Комисията обаче подкрепя подхода на интелигентна специализация, Smart Specialization. Това е правилно, обаче и тук трябва да се мисли за прилагане на подобна стратегия, която да вземе предвид регионалните предимства и недостатъци. Когато става дума за средства и за инструменти за подпомагане, става дума за политически концепции и пред преценка къде точно да се използват средствата. Всичко това става в една економическа ситуация, в която много държави преживяват индустриален спад, най-вече е, се имат предвид и финансовите проблеми, свързани с кризата, които често водят до там, че е, държави членки вече не могат да се ползват е, в пълен обем с е, необходимите структури. необходим е, е новаторски потенциал в индустриалните райони и този потенциал да се използва изцяло. Европейския съюз може да допренесе за това. Ние сме в началото на едно стратегическо развитие и ще се радвам, ако докладът ми допренесе за това. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на службите на комисията, благодаря на комисията по околната среда, благодаря на всички, които ме подкрепиха. Uh, uh, благодаря, господин Кайер. Първият оратор госпожа Клева. Не, извинявайте. Gracias, presidente. El informe Geyer... Благодаря, господин председател. Докладът Гайер е реалистичен. Аз го приветствам и благодаря на докладчика. Днешната реалност ни задължават да мислим дългосрочно – трябва да използваме това, което е на лице и да работим с човешкия капитал за развиване на промишлеността, за използване на промишлените райони. Трябва да мислим за отваряне на бъдещите пазари. Говори се в доклада за синергии между промишлеността и политиката на сплотижаване. За съжаление, в моята страна това не е така. Е, говори се за използването на средствата. Сега в Испания ще се провежда образователна реформа и социалния фонд ще финансира именно тази реформа. Това е много необходима реформа, но регионалните фондове те трябва да бъдат използвани не за сегрегация, а за индустриализация. Госпожа Пилпал. Благодаря на докладчика, защото неговият доклад всъщност засяга една много важна дискусия. Договорът от Лисабон не съдържа разпоредби за финансов надзор и економическо и политическо управление, защото държавите бяха срещу това. Ние обаче сега трябва да въведем такива правила. Освен това, е, трябва да има препратка и към органите за регионално и местно управление. По този начин средствата могат да бъдат изразходвани по-добре за заетост, за иновации, за развитие и гражданите и техните предприемачески дейности могат да бъдат включени по-добре в този процес когато бъдат взети предвид и когато бъде съгласувано всичко с органите за местно самоуправление. Например, в страната на баските се говори за това да бъдат включени регионите, да бъдат включени общностите и Става дума за региони, които имат економическа идентичност. Това не е проблем, това е шанс защото стана ясно, че по този начин може да се създаде развитие отдолу нагоре. Ние трябва да не губим надежда и да отчитаме стремежите на гражданите. Благодаря. Благодаря, казва председателят. По изключение ще дам отново думата на оратор, който е говорил преди, госпожа Санче Смит. Благодаря ви, господин председател. От десетилетия сам промишлеността в Европа отстъпва. Прекалено много се случаваме върху услугите и днес плащаме цената. Форанж, Годиер и други промишлени обекти затвориха в моята страна. Заплашени сме затваряне на заводи и делокализация. Какъв е нашият отговор? В момента Европа действа и инвестира чрез структурните фондове около 300 милиона евро ще бъдат инвестирани в 2012 година за преобучение на служителите и за различни инвестиции в една по-конкретно способна иновативна економика. Творчеството и иновациите трябва да играят бъдеща роля в това преструктуриране, сред което трябва да е киноизкуството или висококачествените стоки, които могат да увеличат привлекателността на даден регион. Европа не бива да изоставя своите промишлени региони, а да инвестира в тяхното бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Моргант, имате думата. Yeah, I'm E Ще приключим в 11 часа. Вие говорихте вече. Аз направих изключение за госпожа Занчес, тъй като тя е французойка. Какъв е процедурният въпрос, моля? Господин председател, имам въпрос. Какво правило следвате? когато решавате, че по време на един дебат депутатите могат да се изказват само веднъж, а пък в един случай, в друг случай това не въжи. Е, ето, говорим за нещо много важно. Пенсиите. Много колеги не можаха да се изкажат, защото вече са говорили веднъж. А пък на други колеги позволихте 3-4 пъти да се изкажат. По принцип, казва председателят, давам а, думата по изключение втори път. А, Франция има много специфични проблеми в промишления сектор. А, правило 149, това е правилото, което следвам. Господин Моганти има думата. Благодаря, господин председател. В този доклад съвсем основателно се посочва значение в много сфери. Текстилна промишленост, металургия съществуват проблеми, но не се взема предвид наличието на културно и техническо наследство, най-вече в индустриалните региони. Става дума за творчески индустрии. Говори се за такива индустрии, които могат да заменят производствените индустрии, но за мен това не е правилното решение. Ние трябва първо да спасим онези индустрии, които са останали, най-вече в металообработването и в текстилната сфера. Има определени региони, които са развили традиция, които имат ноу-хау, което е незаменимо. В Тоскана имаме текстилни предприятия и предприятия от металургичната промишленост, които са водени водещи в света. Ние трябва да ги защитим. Аз не желая Европа да им сложи край. Благодаря. If you wish to put in a statement in writing. Бих искал само да уточня госпожа Южиевска. Ако искате, може да предоставите писменото си становище. То ще бъде включено в протокола към дискусията. И накрая думата има господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Няма добра надежна стратегия за развитието на индустриални райони, ако се базираме само на политически критерии. При кохазионната политика няма и без това достатъчно средство и през следващата финансова рамка нещата ще се влушат повече поради което няма да могат да се изпълняват някои общностни политики. Имам предвид е, такива политики, които разрушават е, отраслите и то в е, нуждаещи се страни. Тази политика до голяма степен ще влуши ситуацията в нашите страни. Ние не трябва да изграждаме паркове на отеха, с които да се утешаваме за индустриалните загуби. Ние ще трябва да се опитаме да ползваме устойчиво ресурсите в отделните региони и отделните браншове. Необходимо е подпомагане от общностните фондове, необходимо ние да сложим край на неолибералната политика, която допринася само за интеграцията на капиталистите. Госпожо комисар, давам ви думата. Благодаря. Благодаря на господин Каер. Този доклад наистина включва много интересни аспекти и идва много навременно. Особено е важно, особено е важно да се заостри вниманието върху економическите економическата трансформация на западащите индустриални райони. Политиката на сближаване е тук основен инструмент – чрез нея може да подкрепим малките и средни предприятия. През отчетния период 2007-2014 година бяха подкрепени 54, бяха дадени 54,1 милиарда евро за такава подкрепа. Основното е да се подкрепи и пят иновациите. И в доклада това е отразено. Искаме да използваме синергиите чрез една разумна специализация – укрепеното сътрудничество на всички нива, на нивото на Европейския съюз, на регионално ниво, на нивото на държавите членки е ключово. По този начин само може да използваме създадените синергии. Концепцията за разумната специализация изисква специализиран, специфичен подход, който се основава на анализи на регионите, на техните потенциали и на засегнатите страни. Ние смятаме, че тази специализация може да стори три неща за подпомагане на старите промишлени райони. Най-напред може да им помогне да развият визията за регионално развитие и структурни промени и да прехвърлят фокуса си върху своите активи и потенциали върху това да предлагат услуги за международните пазари. В такъв смисъл специализацията може да се види като един цялостен подход към индустриалната политика. На второ място трансфер на знания между основните играчи, правителствата, заинтересованите страни, промишлеността и бизнеса в името на по-интегрирани подходи. Естествено тук публично-частните партньорства са също много важни. На трето място увеличено увеличаване координацията между секторните политики. Това ще донесе до по-голяма координация между технологията и иновациите, както и между работния пазар и мобилизиране на заинтересованите страни в регионите. Това са само три от аспектите, на които исках да се спра. Това е обаче основната концепция на инициативата на Европейския съюз. И така в заключение, е, разумната специализация ще бъде основен инструмент за, за по-нататъчни стимули за економически промени в индустриалните райони. Започнахме преговори с държавите членки и регионите. Имаме партньорски споразумения за 2014-2020 година. И виждаме, че има много неща, които могат да се направят. Средствата ще идват от национални фондове, от регионални фондове. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, колеги. Благодаря на господин Гайер. Параграф 21 може би може да се каже, че там в моя регион също има определени трансформации. Така, приключваме дебата тази вечер. Утре ще се видим в 8.30. Благодаря на колегите, благодаря и на преводачите.